I mean, <laughs> it is the, it's, it's about an amount. It's about money and about the rhythm of payment of, of, of this money. So this has... Споразумение по тази сума. Е, така че това не е просто проява на добра воля. Това е проблем, който също трябва да се разреши, но все пак трябва да се види е, как ще се осъществи това е, и какви са проблемите, пред които са изправени отделните страни във връзка с плащанията. И най-вече недостатъчните плащания е, през 2013 година. И накрая искам да кажа, че изложението от миналата седмица и мандата ни по бюджета в понеделник бяха полезни. Е, сега е, има изяснена позиция. Търси се решение за 1,2 милиарда евро. И случая, случая не е решен. Надявам се, че е ясно вече всичко. Е, тези пари не ни стигат. Ясно е, че тези пари се искат от комисията и ние трябва да намерим решение. И най-накрая. Е, сега имаме три големи коригиращи бюджета. Смятам, че трябва да се търси решение по трите проблема едновременно. Излишъка е нищожен. Излишъка е нищожен, но все пак можем да настояваме да се повдигне отново въпроса за гъвкавостта. Говорим за един е, милиард от излишъка. Това е въпрос, е, с който сме опитвали да се справим и предишни години. Как да използваме излишъка, е, за е, да се разплатим по сумите, за които не сме имали пари тази година. Така че, аз смятам, че сега ирландското председателство трябва да пристъпи към работа. Очаквам да видя какво ще предложат. Това е. Благодаря. So we all do. Uh, Helga Trüppel. Thank you, Alain, and thank you for Благодаря. Благодаря, че ни информирахте по а, темите, а, които обсъждаме днес. Надявам се, че а, на 6 май това, което обсъждаме тук, ще бъде отразено на заседанието, което ще се проведе тогава. Трябва да сме наясно колко катастрофална е ситуацията. Ние гласувахме последната ни резолюция за МФР и гласувахме за увеличаване на средствата по бюджетна функция 1А, бюджетна ред 1А. Комисията каза, че трябва да се предвиди бюджет от 40 милиона, за да могат да се покрият разходите по на функция 1А. А, има предложения по този въпрос. Според мен а, ние не трябва да забравяваме за това, трябва да се занимаем с а, функция 1А. Тя включва в себе си важни аспекти, свързани с стратегията Европа 2012 година и не бива да забравяме това. Благодаря, Ел Хелга, ние няма да а, забравим. А, господин Годманис има думата. Благодаря, господин председател. За мен съществува само един а, въпрос, който стои. При началото на годината съвета просто урязва средствата, без да ни дава някакви основания и средствата бяха урязани. Дали ще орежат тези 11,2 милиона по традиция? Дори не мечтая, че те ще отпуснат допълнителни плащания. Но ако урежат средствата, нека ви кажа, че това е неприемливо. Ако това е без всякакви основания и обяснения, както каза и Хелга по функция 1А, вие като председател трябва да помислите какво ще направим. Живота е труден ако се съгласим, въобще няма пък да получим никакви средства, защото те могат да урежат 7, 8 или не знам колко милиона. Ако това бъде позволено, това <laughs> ще стане традиция. Всъщност то вече си е наложена традиция през 2014 ще дойде нов парламент, ще има избори и тази традиция ще остане. Просто така да урез, урязват средствата, без дори да обясняват. След последната МФР дойдоха заключения. Обаче аз не съм чул никакви обяснения в писмена форма от нито един член на съвет на Ван Ромпой, който казва, ето това е, което можем да ви дадем и това е всичко. Освен това и няма никакви обяснения. Може би има някакво споразумение да не давате обяснения, но мога да предложа едно нещо. Нека да кажем, да, живота е труден, но нека да се опитаме да ги притиснем и да ги накараме да обяснят. Е, и да кажем, че няма да се съгласим, докато те не ни обяснят защо действат така. В противен случай това ще се наложи като една лоша порочна практика. Euh, Благодаря, да, точно това е, е ползата от парламентарния дебат. Е, да, направим обществено достояние някои ключови информации за постигането на консенсус съвета, повечето от които стават засекретени. Спомните си, че още на другия ден след Европейския съвет аз описах на председателя на съвета и на, на, председ... на Ван Ромпой и на председателя на комисията а, оценката по а, практическите последици по различните политики и страни, последиците от решенията на съвета и ние не получихме отговор. Всеки от тях ми отговори първо устно, после писменно, че другия трябва да отговори. Прехвърлиха си топката и тогава ние решихме сами да запретнем ръкави. Ние да свършим работата. И миналата седмица по време на изслушването в Страсбург, на изваредното ни заседание, на което присъстваше комисара Левандовски, показахме таблицата, разпределенето на различните позиции на Европейския съвет по политиката на сближаване за различните държави възоснова на а, работата, свършена от Ивърс Гудманис и на анкетата, която той си направи с неговата собствена мрежа, с която, а, която разполага. Всичко това беше публикувано. Ако Европейската комисия или службите на съвета смятат, че цифрите не са точни, нека да го кажат. Ако не оспорват цифрите, ще ги считаме за верни. Искам да припомня, че тези цифри показват, че ако последваме по позицията на съвета по Кохезионния фонд, страни като Гърция, Испания, ще загубят 30% спрямо предишния период, докато други държави ще спечелят включително е, скандинавските, чието средства ще се увеличат спрямо предходния период. Тоест, Испания и Гърция ще платят 30%. Това е позицията на Европейския съвет. Както каза колегата Гудманис, как е, я обяснява съвета, как се мотивира, какви са обективните критерии. Струва ми се, че няма такива. Това е просто резултат от едно доста цинично съотношение на силите. Още повече, че се държи в тайн. И ролята на парламента е да обнародва, да публикува това, което е, трябва да бъде обществено достояние. И ние разчитаме на нашите законодателни комисии, които в момента обмислят критериите, е, е, разглеждат критериите за разпределяне на сумите водещи до този резултат, за да могат да ги изменят. Така, че да се гарантира, че окончателният резултат, постигнат след преговорите по МФР, ще отговаря на обективни критерии. Което за сега не е така. Това е основно, съществено. За момента още не сме говорили за това, нито, то не е обсъждано нито в съвета, те по дефиниция са доволни от резултата и е много очудващо, че нито един представител, нито една държава членка не се е оплакал до сега, дори и непряко казвайки, приехме, ема, въпреки, че си даваме сметка, че не е напълно. В първите неофициални контакти между трите институции този въпрос въобще не е засяган, но така или иначе, когато започнат официалните преговори, ще настъпи момент, когато този въпрос трябва да бъде поставен на масата и тогава парламента няма да е в най-деликатното положение спрямо общественото мнение. Това е много важно. Искам още да е веднъж да благодаря на колегата Ивар Гудмани за много мъдрата му намеса и за данните, които никой не успорва. Джеймс Селес. Благодаря, Аля. Не бях в началото, когато... А. Би ли ми обяснил, защото аз не знам сега каква е позицията на парламента. Ние говорим за... Всъщност какъв е графика? Какъв е графика? Е, времето изтича. От какъв момент нататък се смята, че времето изтича? Какъв е крайния е, срок, когато можем просто да продължим настоящата финансова рамка? Интересно е да го знаем, защото всичко, събитията се развиват бързо, а парламентаристите са известни с това, че не винаги отговарят на въпросите, които им се задават. Джеймс, естествено, че това е изключително важен въпрос. Ще ти предоставя е, някаква информация. Раймер също гори от нетърпение да ти отговори, така че той ще допълни това, което аз казвам. Е, в началото ние бяхме предвидели заедно с министър Гилмор е, да проведем три триалога по време на ирландското председателство. Първият в края на април. С други думи, утре вторият по средата на май месец, като имаме предвид, е, че на 14 май има заседание на Екофин и на 20 май ще има съвет по общи въпроси и извънреден Европейски съвет. Сега е, е, този въпрос не е включен в дневния ред, но разбира се, той може да бъде добавен. И третия триалог е предвиден за средата на юни. Но а, е, това беше при условие, че така наречения pre предварителни условия, поставени от Европейския парламент, ще бъдат изпълнени. Но те не са изпълнени. Така че следващата ни среща е предвидена за 6 май. Това е, е тристранна среща на върха. И тогава е, ще стане ясно какви са намеренията на ирландското председателство е, значи ли това, е, че по време на ирландското председателство ни остава възможност е, още за два триалога? Ще видим дали те ще предложат допълнителен триалог и ще видим, освен това, и какъв е графика на коригиращите бюджети. Защото след като започнат преговорите по многогодишната финансова рамка, съветът признава, че нашата окончателна позиция върху многогодишната финансова рамка ще зависи и от е, споразумението, по което ще се стигне или няма да се стигне за коригиращия бюджет за 2013 година. Така че е, политически двата преговора трябва да приключат едновременно. Политически, е, като някои правни уточнения могат да бъдат внесени в последствие, но трябва да бъде взето политическото решение. И е, моето впечатление е, е че е, от момента, в който реално можем да започнем преговори върху МФР, т.е. по време на втората седмица на май месец ще бъде много трудно да приключим преговорите до края на ирландското председателство. Е, ясно е, че е, юли месец е, започва ново председателство. Е, това е председателството на нашите приятели от Литва. Ние им имаме пълно доверие, но те председателстват за първ път Европейския съюз. Аз ще се срещна с е, министъра на бюджета на Литва след е, сегашното заседание, но няма спор, че на него би му било по-приятно да се освободил от проблемите с многогодишната финансова рамка, за да може цяло да се посвети на бюджета за 2014 година. А освен това, е, от юли месец нататък започват и вакансите, годишните отпуски. Така че, от правна гледна точка, трябва да има споразумение до края на 2013 година, което да може да се прилага от 1 януари 2014. В случай, че е, нямаме споразумение, при това положение теваните от 2013 ще се прилагат през 2014. Но нека и Раймер да каже какво мисли. Благодаря. А, аз си спомням момента, в който преговаряхме финансовата рамка 2007-2013 и разбира се, условията бяха по трудни, отколкото са сега, но това не е по вина на парламента. Ние знаем, че каква е философията и идеологията на Европейския парламент при провеждането на преговори с съвета. Тогава бяхме изправени в една ситуация на преговори. Тогава аз взех думата и казах, има, има разрешение на проблема, можем да вземем а, много бързо решение. За всички 10 милиона, на всеки 10 милиона, които ни давате, можем да извършим а, реформи. И това в рамките на три седмици. Сега пак така нищо не се случва. Някак се ми се струва, че си имаме работа с един двуглав съвет. Това е обществена тайна. Имаше дискусия проведена в съвета. И преди изявлението а, пред пресата а, имаше окоръжителни слова от името на съвета, че те не искат да ядосват парламента и се произнасят сдържано по отношение на определение на формулировката за националните интереси. Така или иначе не знаем цялата истина за националните настроения по отношение на МФР. Обаче трябва ясно се заяви на, на участващите, че ние а, а, имаме ключови искания, има ключови елементи, по които съвета все още не е заел позиция. Тук имам предвид гъвкавостта. В същото време беше казано, Европейския съвет всичко е казал вече по отношение на гъвкавостта. Да, ама не. на Общия съвет имаше искания да, да се внесат някакви ясноти, но когато съвета говори за гъвкавост, също времено виждам, че ам, нищо не се ам, променя. Дори по време на ирландското председателство, когато се организира и а, Общия съвет. Ето защо съвсем ясно трябва и да заявим, като има предвид и обществената дискусия, че от седмици сме в застой. Готови сме да преговаряме. О, обаче от другата страна трябва да има готовност за преговори. Искам да подчертая, и нещо, което може би одобряват и другите докладчици. Вчера се събрахме с всичките докладчици и говорихме за основните елементи. Искам да благодаря и на всичките служби, които ни помагаха за изготвянето на текстовете по МФР и ОРА. Има технически подробности и детайли, които трябва да бъдат ам, ам, разгледани много внимателно. И в много кратки срокове ще а, можем да изготвим всичките формулировки, всичките текстове, свързани с а, МФР и то параграф по параграф. Ясно искам да заявя, че ние сме на лице. Ние сме готови, а къде е съвета? Те дори не са постигнали и единодушие. Ето, предварителните условия са изпълнени, водят се разговори на високо ниво и в крайна сметка, ако има координация между Общия съвет и Екофин ще е добре. Нещо, което не се е случило до сега. Да могат тези хора да се съберат а, и, и, и да видят а, какво се случва. Ние сме готови веднага да, да се включим, когато си изпълним предварителните условия. Сме готови да проведем преговорите. Ясно трябва да заявим на обществеността, че за това забавяне ние не носим отговорност. От дни и седмици ние ам, ам, призоваваме за това да се започнат действия. Ако е възможно до средата на май да има вече изпратени положителни сигнали, да може най-накрая това да бъде а, а, прието, което беше изложено от нашият председател, а именно а, да а, се действа възоснова на съществуващите права и разпоредби. Ако от това не се приеме, а, с кого въобще ще имаме работа и с кого въобще ще преговаряме. Имам опит, имам опит. Ето защо знам, че това, което се казва, трябва и да се приема сериозно и да въжи. Когато се водят а, а, интензивни разговори, всяка седмица се провеждат тристранни разговори. Нека да не е началото и край на седмица, когато имаме и други задължения. И всеки знае, има прекъсвания а, понякога. А, понякога по вина на трети, не по, наши, по, наша нива, по наша вина, защото е нужно да бъде постигнато мнозинство. Ето защо казвам, днес а, при а, тези условия е необходимо да се договори едно споразумение в рамките на ирландското председателство и то не трябва да е обречено на успех и да може това решение да бъде е, внесено в пленарна зала. това може да бъде постигнато, съвсем сериозно го заявявам цялата политическа отговорност за неспособността на а, съвета ще бъде поета от самия той. А, ние не искаме да сме а, част от това нещо и трябва ясно да го заявим. Ние не искаме и да го допуснем. А, нека да се придържаме към цифрите, които а, са ни представени, като имам предвид опита от предишните години. Моля ви, придържайте се и към ангажиментите поети а, и свързани с а, стратегията Европа 2020, а не само с а, целите свързани с МФР. Благодаря, Раймер, за тази силна политическа позиция, която идва съвсем на време. По между многогодишната финансова рамка и коригиращите бюджети няма повече изказвания. Сега предлагам да обсъдим съдържанието на коригиращите бюджети. Докладчик Джовани Лавия, е, на когато предлагам, тъй като темата е една и съща, да говори и за трите коригиращи бюджета, Хрватска, плащания за 2013, салдо за 2300, втори и трети бюджет, коригиращи бюджети. Джовани. Благодаря, господин председател. Ще вървя поред, ще започна по първия коригиращ бюджет, не само защото идва на първо място, а и защото от политическа гледна точка има особено значение. Знаете, че коригиращия бюджет цели в бюджета за 2013 година да се включат и сумите за поети задължени срещани, поети задължения и заплащания, свързани с присъединяването на Харватска от 1 юли 2013 година. Вече е, разходите свързани за Харватска се включват от 2014 година, така че беше необходимо да се коригира бюджета за 2013 година така че да се отчете участието на Харватска в Съюза, членството от второто 6 месече на 2013 година. Комисията предложи преразглеждане или промяна на многогодишната финансова рамка, която в момента се изпълнява, за да се отчетат разходите, проистичащи от, под член 29, свързани с присъединяването. 655 милиона евро и 374 плащания. Предишни бяха поети задължения, предвидени в споразумението за присъединяване. Това са оперативни, и администра... оперативни а, а, разходи. Административните вече са включени в бюджета за 2013 година. Елементът, който по мое мнение е важно да бъде припомнен, е, че от самото начало Европейският парламент посочи, че единствената възможност за плащания а, е да има допълнителни средства. А, очаквахме съвета да заяви своята позиция, който разгледа този коригиращ бюджет. приехме, беше взето решение но този коригираш бюджета има много голямо значение, защото се отнася до присъединяването на нова държава членка и са необходими нови средства. бюджетната комисия на съвета предлага увеличаване на бюджетни редове 1 и 4 с намаление на 600 милиона евро от петия ред. Така обаче не се отчитат извънредни, евентуалните извънредни разходи и не са налични необходимите милиони за адаптиране на заплащането. Чакаме решение на Съда на Европейския съюз по отношение на увеличението на заплатите. Парламента трябва да проследи предложението на комисията, която предлага увеличаване на кредитите в рамките на тази финансова рамка. И така че този коригиращ бюджет, свързан с присъединяването на нова държава членка, има политическо значение и ни на... това не е отразено в предложените цифри. Искам да трябва да изпратим политически сигнал на Харватска и трябва да се надяваме, че на заседанието на Коре Пер от май нашето искане е, за допълнителни средства ще бъде взето под внимание. Това е по коригиращия бюджет номер едно. Сега преминавам към втория коригиращ бюджет. Втория коригиращ бюджет има предистория, която искам да припомня. Искам да припомня, че приехме бюджета за 2013 година след една конкретна декларация, приета на най-високо равнище между трите институции, прочетена на пленарно заседание в парламента от председателя Шулц преди парламента да даде своето съгласие за бюджета по 2013 година. Това беше силна политическа декларация, в която се поемаше ангажимент. Ние искахме комисията да предложи коригиращ бюджет в началото на годината, отчитащ необходимостта от плащания. Според информацията от Комисията по изпълнението на бюджета, се оказва, че възможно нуждите от плащане за 2013 година са по-високи от предвиденото. Поне така преценява комисията. 11,2 милиарда в коригиращия бюджет беше единственото политическо решение – защото друго предложение с по-високи цифри би наложено преразглеждане на таваните в е, финансовата рамка. Така че, мисля, че предложените суми покриват нужностите, както припомни и председателя Ламасур миналата седмица в Страсбург. Ние сме се опитвали на най-различни равнища да предприемаме е, стъпки в съвета, но е, без успех в дискусиите с съвета стана ясно, че те нямат никаква възможност да се ангажират. Ние прочетахме внимателно заключението от съвет, имаш официално съобщение в печата, там се говори за коригиращия бюджет номер 2 и за воля Прочетахме и декларациите на различни министри на национално равнище, които са, в които има малко разнобой. Очевидно е, че тази декларация не изразява дълбоките убеждения на съвета. След като някои държави членки, някои представители на държави членки оспорват сумите, и е, финансовите потребности, би трябвало да го направят официално и публично. Ние сме убедени, че е, това, което искаме са минималните суми, позволяващи да се изпълни бюджета за 2013 година. Ако някой съвета оспорва това, нека да го заяви публично и да изложи своите цифри, е, това, което цифрите, които предлага неговата държава. Какво е записано за плащания? За да бъде изпълнен е, коригиращия бюджет. Тук става въпрос за задължения до края на годината. И не смятам, че ще може цифрите да бъдат преразглеждани. Но така или иначе оставам с впечатлението, че няма желание да се преговаря по коригиращия бюджет. Разбира се, ще преговаряме и се надявам да приключим с преговорите по коригиращия бюджет 2. Защото ако няма, ако не се гласува този бюджет, положението ще бъде доста трудно. И за парламента, и за всички европейски програми, които няма да могат да бъдат изпълнявани както трябва. А ако някоя държава членка иска да успори цифрите, предоставени от комисията, ако съвета не приеме коригиращия бюджет, трябва някой да обясни какви средства трябва да се урежат и трябва да знае, че това ще блокира редица програми, че това трябва да бъде обяснено на европейските граждани. Третия коригиращ бюджет. Може би най-лесен за обяснение. Той се отнася до излишък, средствата оставящи при, при прилагането на коригиращ бюджет 2. изпълнението на бюджета за 2012 година беше много високо, 99,6% изпълнение. Така че остатъка е 1,3 е, е, милиарда евро. И тъй като е, изпълнението е много по-високо от миналите години, излишъка намалява. Цитирам по памет. Искам да Припомня, че бюджета за 2010 година е, са оставили 4,5 е, милиарда евро, миналата година 1,5 милиарда, тази година е само 1 милиард по бюджета за 2012. Естествено, трябва да посочим, че излишъка намалява ставката на участие на вноски в бюджета на Европейския съюз. като процент от брутния вътрешен продукт на държавите членки. А ако излишъка се разпределя между държавите членки, очевидно редица държави членки, които днес като че ли се противопоставят на приемането на коригиращ бюджет 2, а аз тези пари ще спечелят от излишъка, от остатъка. Коригиращия бюджет 2 и 3 изпращат различни сигнали. От една страна искаме нови средства, от друга страна създаваме впечатление, че връщаме пари. трябва да се разглеждат заедно. Защото те са свързани. И третия коригиращ бюджет може да предостави компенсация на втория. Това е за сега. Ако има нужда да дам допълнително обяснение, ще ще отговоря. Благодаря на докладчика. Е, е Благодаря а, за тези ясни и пълни обяснения върху трите коригиращи бюджета. Давам думата на колегата Бенкович. Благодаря, господин председател. Е, първо бих искал да ви благодаря за поздравленията след е, изборите за Европейски парламент в е, Харватия. Те се проведоха на 14 април. Сега имаме 12 депутата, които са реално избрани от народа и които встъпват в длъжност от 1 юли Важно е да се каже, че четиримата наблюдатели е, остават и като пълноправни депутати след 1 юли. Е, искам да кажа е, няколко думи във връзка с коригиращия бюджет за 2013 година. След доклада на колегата Джовани Лавия и след изказаното от Раймер Гобе по многогодишната финансова рамка, аз смятам, че днес трябва да бъдат посочени няколко точки е, и е, като европейски депутат от Харватия, аз смятам, че се отправя политически сигнал. Когато има разширение, е, то трябва да се приема е, всецяло. Е, тоест, е, дадена страна става 28 член на Европейския съюз, т.е. да има справедливо определене на бюджетите в предложението на Европейската комисия и да няма упражнение по преразпределение на средствата, както каза и Джовани в неговия доклад. И заради това аз смятам, че позицията на Европейския парламент трябва да бъде ясна и категорична. Ние трябва да подкрепим е, е, Харватия, защото е, не бива да забравяме, че на европейските избори участваха само 20% от избирателите. Това далеч не бива да се подценява. Е, и е, ние трябва да бъдем много внимателни. Трябва внимателно да преценим е, какъв политически сигнал отправяме към хрватската общественост. Аз мога да разбера съображения от данъчен характер. Разбирам, че в момента членовете на съвета спазват бюджетна дисциплина. Едновременно с това обаче това не са огромни суми. Е, говорим за, за е, задължения, за задълж... плащания по поети задължения и е, разходи по плащания. Е, смятам, че предложението трябва да бъде е, подкрепено и е, също така трябва да се спази казаното от Джовани. Благодаря. Председателят, благодаря, скъпи приятелю. Аз искам да се възползвам от възможността, за да ви кажа, че, е, както е, вие чудесно казахте, е, заедата от Европейския парламент позиция, която е хармонизирана с позицията на Европейската комисия, е политически избор. Всъщност се разиграват нищожни суми от гледна точка на европейския бюджет. Изборът е политически. Политическият избор е направен спрямо Харватия и нейните граждани, спрямо останалите страни кандидати и е, спрямо гражданите на Европейския съюз. Е, ние е, сме последователни, ако приемем допълнителна страна в европейското семейство, така че е повече от ясно, че тази страна трябва да бъде откри... Е прията с открити обятия, е, че е, трябва да се чувства добре сред нас и да и направим мястото, което и се полага на равна нога с останалите членове на Европейския съюз. Искам обаче да добавя, че в преговорите ни с съвета е, по следващия регламент е, за е, МФР и при следващото междуинституционално споразумение ние трябва да бдим за това в междуинституционалното споразумение автоматично да се преразглеждат таваните, за да се има предвид е, влизането на нова страна член в е, е, определенето на междуинституционалното споразумение. Въпросът е, че политическото решение на съвета трябва е, да се наложи от само себе си на всички. Обаче е, проблемът на бюджета е, че 98% от решенията се взимат на административно ниво. Извинете, аз дигам шум. Извинете, аз вдигам шум. Тоест, решенията се вземат е, на ниво, е, където никой не поема политическа отговорност, никой не се отчита пред избиратели. Така че това е друга тема, по която ние приканваме ирландското председателство, е, за да може хърватската тема да бъде третирана както подобава. От бюджетна гледна точка сумите са нищожни, но политическото значение е огромно. Сега, колегата Пленкович, сега давам думата на госпожа заместник-председателката. Благодаря, господин председателю. относно коригиращ бюджет номер едно, докладчика вече каза доста неща по този въпрос. и новия харватски колега също взе отношение, но трябва да кажем, че това е политическо решение, въпрос на справедливост. Винаги, когато се е, присъединява държава членка на Европейския съюз, се прави промяна в финансовите предвиждания финансовите перспективи. Ние не знаем какво ще се случи с решението на Европейския съд по отношение на увеличаването на възнагражденията на служителите. Ам, не знаем какво ще правим, когато сме изправени пред а, нови суми, нови цифри. Сидония каза по отношение на коригиращия бюджет 2, че нещата са в полето на съвета. Те трябва да а, постигнат мнозинство, да кажат какво възнамеряват да правят с коригиращ бюджет номер 2. Много членове на тази комисия вече ясно са заявили своето мнение. Говорим за преразпределение на средствата. През 2013 година комисията обеща да представи коригиращ бюджет в началото на годината, така че да могат да бъдат платени всички неплатени сметки от 2012 година. Така че, ако някой се съмнява в цифрите, може да може да стане така, че сумите да бъдат само увеличавани, а не намалявани липсват ни няколко милиарда, за да можем да покрием разходите от 2012 година. Трябва да имам предвид, че този коригираш бюджет покрива не само сметките от 2012 година, а също и а, са предвидени дефицити по отношение на някои програми. Ако някой от съвета се съмнява в тези а, цифри, те трябва да бъдат коригирани, като бъдат надградени, а не бъдат съкратени. Ам... Ние като парламент трябва да запазим своята позиция, докато се постигне единодушно решение по а, втория коригиращ бюджет. Благодаря, господин председател. Няма да коментирам първия коригиращ бюджет. Напълно споделям казаното и от е, хрватския ни колега, и от докладчика. Искам да се върна обаче към втория коригиращ бюджет, за да задам един въпрос. В парламента трябва да обвържим дискусията по втория коригиращ бюджет с многогодишната финансова рамка – казвайки, че няма да започнем преговорите по МФР, докато не решим проблема с втори коригиращ бюджет, т.е. да решим проблема с плащанията. Това означава, че ние предполагаме, че съвета на всяка цена иска да открие преговорите по МФР. Т.е. че има мнозинство държави членки, които смятат, че международната фин... многогодишна финансова рамка е незадоволителна. Само, че това не е доказано. Вие казвате, че е, е така, защото са го приели без е, възражение. Но по редица причини, които са известни, не, съвсем не е сигурно, че е, има мнозинство които, в съвета, които са готови да защитат МЕФЕР. Мисля, че обвързването на МФР е с втори коригиращ бюджет е отлична възможност на съвета да не преговаря по коригиращия бюджет и също времено да отлага преговорите по многогодишната финансова рамка и какъв ще бъде резултата? Няма да се гарантират плащанията, няма да започнат преговорите и с оглед промената в парламента през 2014 година ще може да се промени многогодишната финансова рамка. И се питам дали съвета, съвета има желание да започне преговори по многогодишната финансова рамка. Дали не им е по-удобно да не ги започват. Втория проект за многогодишна финансова рамка ще даде отлична възможност съвета въобще да не преговаря. Ще платят е, на четвърто това, което ми искате, 3 милиарда примерно за тази година и няма да започнат преговори по МФР. Споделям тези размисли, защото се мисли, че след като са приели рамката ще, ще защитават. Съвсем не съм убеден, че е така. Мисля, че тук мотивът е твърде далеч в финия политически анализ. Това е макевелизъм, за който управляващите не са способни. Не защото не са маке, макевелични, а защото не са достатъчно организирани. Не трябва да подценяваме все пак факта, че Европейския съвет и резултатите от него, съвета от 8 февруари, на който, на който се гласува единодушно, бяха представени в 26 от 27-те държави членка като триумф. Всеки, триумф. Всеки един министр, който се прибра в страната си, заяви, че това е триумф. Във Франция обаче нещата не бяха така ясни. Френският президент представи резултатите като лоши резултати, към кои, за които е допринесъл. Хваляйки се с това. Малко специално положение. Позволявам си малка критика към френската власт. Всички адми... национални администрации и Европейската комисия се нуждаят от тази финансова рамка, която им позволява да работят и да подготвят програмите за следващите 7 години. А, ако я няма, не е драма, но е много сериозна административна трудност. И, е, във всички страни, където администрацията е много по-многобройна от политиците, ще има трудности. И ще добавя, не на последно място, много важен елемент. Председателят Ван Ромпой смята, че резултатът, успех, както го нарече, от съвета от 8 февруари е личен негов успех. Той е председател на Европейския съвет. И заяви това тази сутрин на председателя Шулц. Така че нека да не си създаваме иллюзии. Очевидно няма воля на съвета да уреди плащанията по 2013, но по многогодишна финансова рамка, Европейски съвет, правителствата ни и министрите искат да постигнат резултат. Още повече, Доминик Рике ни кара тук да правим фин психологически анализ, още повече, както ми каза един важен министр на финансите на една голяма, важна държава членка, която не е моята страна, горките министри по европейските въпроси вече нямат много какво да правят по големите европейски е, теми при е, сегашното разпределяне на задачите, съветите на министрите. За тях е, многогодишната финансова рамка е темата на живота им. И имат желание да постигнат резултат. Поне такива са инструкциите на техните държавни и правителствени ръководители. Така че съвета със сигурност иска бързо да стигне до положителен резултат е, по неговите си критерии в преговорите по МФР. И тъй като това е важно за него, и тук съм съгласен с духа, който водеше коментара на Доминик Рике, той показва, трябва да покаже, че е бърза, че това е важно за него и съответно да отчете нашите проблеми, нашите опасения, за да може преговорите да стартират на време и да приключат на време. А ако няма други желаящи да се изкажат, искам лично да наблегна на посланието, което Раймер отправи към комисията. Par pitié! Ah. Stick to your guns. за Бога. Две поредни години. Ние и аз лично се озоваваме в изключително неприятно положение, в което ме можеха да ме убият на една бойна линия, от която комисията веднага отстъпваше. Това е нечувано. Цифрите на плащанията не могат да бъдат проверени по никакъв начин от парламента. Ние сме единствената от трите институции, които няма никаква възможност да провери тези цифри. Ние сме си създали правило на поведение в такива случаи системно да подкрепяме комисията. Но когато самата комисия не си поддържа позициите и собствените си изчисления, ние сме напълно объркани и цялата ни аргументация рухва. Това се случи един път през декември 2011 за бюджета 2012 година и втори път през 2012 за бюджета 2013. Защото 9 милиарда, които бяха необходими за да се приключи бюджета за 2012, станаха 6 изведнъж и имаше момент, в който можеха да станат 3, 2 или дори само 1 милиард или 0. Сега се борим за 11,2 милиарда но нека да бъде 11,2 или нищо друго. Защото ако ще се бия за, боря за 11,2 милиарда, за нищо друго не мога да се боря. И това е съществено. Още повече. Че проблемът, основният проблем е проблема с кохезионните фондове, исканията. И, и това не е измислено от бюрото в Брюксел. Това, това идва от държавите членки. И ние с Джованни Лавия на това разочароващо заседание миналата седмица с двамата министри от Ирландия. Трябваше да се обърнем към тях, които казваха, че 11,2 е, милиарда се оспорват. Тогава си позволих да ги питам, кои сте вие да оспорвате тези цифри? Каква е вашата легитимност? Вие сте ирландски министр. Вие имате легитимност да си оспорвате цифрите, които Европейската комисия дава за Ирландия. Ако вашата оценка е друга, вие сте, можете да го направите. На кой сте вие да оспорвате цифри, предоставени от други държави? Белгия, Дания, Португалия, Франция, Германия? Нямате абсолютно никаква легитимност да правите това. Трябва да приемете цифрите. Ще прибавя, че от три години, вся, всеки път в началото на годината, ние в парламента, които не носим никаква отговорност за управлението на фондовете и не можем да и правим изчисления, но които патим от тези недоразумения, реални или измислени, между администрацията на комисията и администрацията на държавите членки. От три години ние предлагаме една проста е, разумна процедура да се правят тристранни работни срещи, които да оточнят и съгласно която процедура исканията за плащания на всяка държава членка ще се централизират и сертифицират във всяка една държава членка и след това ще се изпращат на Европейската комисия, която тогава ще прави само официален контрол, ще събере цифрите и ще ги представи. Ако това се направи, може резултатът да е такъв, че министрите на бюджета да имат затруднения да набавят сумата, ще има бюджетни и политически затруднения, но поне няма да успорват цифрите. А ситуацията, в която се намираме днес по втория коригиращ бюджет, ни връща 2-3 години назад. Отново се успорват цифрите. Миналия петък цял ден в моя регион във Франция, в Акитен, в Бордо, проучих много внимателно как точно се управляват средствата от европейските фондове и научих нещо прекрасно, напредък във Франция, че сега това се централизира и се прави сертификация от министъра на бюджета. След като това се прави във Франция, по този начин, смятам, че министъра на бюджета на Франция не може да успорва цифрите, идващи от други държави, ако те правят същото. Ако всички държави постъпват така, този аргумент повече не може да бъде изтъкван. Но това предполага политическа воля в държавите членки, желание да се излезе от тази ситуация, е, където се подхожда нелоялно и от администрацията, и от политиците, и е необходимо също и Европейската комисия да подкрепи един подобен подход. Тя е институция, която е най-много заинтересована от това, так, за да може да се спазват, да се приемат цифрите, които тя предлага и на които се опираме, за да изградим бюджета, и на, в които да имаме доверие. Стига и самата комисия да си защищава цифрите. Това исках да кажа и да припомня, защото опитът ни учи, тук ще направим библейско сравнение, Йосиф е обикалял около Ерихон седем пъти, за да паднат стените. Ние тук сме на третата обиколка. Сигурно нашите наследници след следващия парламент ще успеят. Но все пак постигнахме някакъв напредък. Това е по точки 5, 6, 7 и 8 от дневния ред. Сега отново давам думата на Джованни по различна, но също толкова важна тема, а именно ставката за а, коригиране на преките плащания. Нещо тук вече не, това не е библейско, а по-скоро по Питагор, доста езотерично, неясно, но надявам се Джовани да ни обясни това. Andiamo a trattare adesso è il primo effetto legato alla eh, Сега, това е свързано с промените в бюджетните предвиждания за 2014 година. Защо? Предполагам, че преките плащания в областта на САСото стопанство за 2013 година представляват плащания за 2014 година, защото сумите ще се платят е, между 15 октомври и края на декември за 2013 година. Обаче ще бъдат ощетоводени. Комисията ще ги ощетоведи в бюджета за 2014 година, като възстановяване на разходи на държавите членки. А 2014 е първата година от многогодишната финансова рамка. И спрямо предвижданията за МФР, които са направени от съвета, комисията до края на 30 март, в случай, че няма достатъчно средства за поемане на преките плащания, е, тогава комисията трябва да приложи правилото за бюджетния таван. С други думи, бюджетната дисциплина. Това е първия подобен казус в историята на селско стопанство, когато се предвижда прилагане на бюджетна дисциплина. За преките плащания е, комисията предложи те да бъдат направени от държавите членки през 2013 но, както казах, да бъдат възстановени от Европейския съюз на държавите членки през 2014. И е, по е, решенията от е, държавите, държавните ръководители от февруари, тя предложи намаление на разходите, които ще се платят с 4,98%. Е, тоест, е, нямаме е, промяна в положението, просто по силата на МФР сълскостопанските производители ще получат с 4,98% по-малко. Как комисията сметна този процент? Тя приложи намалението само спрямо нези, скостопански производители, които получават преки плащания над 5000 евро. Подчертавам тази подробност, защото аз предлагам тази изходна сума от 5000 евро да бъде променена. Така че процента на намалението е изчислено, е, е, за да може тези, които получават по-малко от 5000 евро, е, да не получат много по-малко пари, докато тези, които получават повече от 5000 евро, ще пострадат повече. Така че това е логиката, която води до този процент, който е малко по-нисък от 5%. Сега, колкото до е, предложението за нов правилник е, за обща селостопанска политика, е, комисията е разделена. Комисията разделя два режима на помощи. Първо малките производители, тези, които получават по-малко от 1500 евро и е, друг режим за тези, е, които получават много по-големи помощи за стопанствата. Така че аз предлагам да бъде променена е, тази разграничителна линия от 5000 евро за помощи и този режим на помощи да бъде адаптиран към малки производители. Е, правилника предвижда преки плащания за унези, които получават по-малко 1500 евро като преки плащания. Ако е, приемете направеното от мен предложение, в становището аз е, разработвам предложението с подробности. При това положение намалението ще бъде по-малко 4,98%. Е, Не съм смятала аз, комисията е сметнала точните цифри. Има и друго предложение за изменение. Е, то е, засяга случая при който а, няма да има преки плащания тази година, 2013 междуинституционалното споразумение предвижда да имаме е, е, годишен бюджет, при който е, ще има максимални разходи, които ще бъдат преизчислени само с процента на инфлацията но аз искам да ви кажа, че е, ако няма МФР, тогава няма да се прилага финансова дисциплина, което означава, че е, ако съветът е съгласен, можем да поемем ангажимент е, за кредити за плащания, е, които да са равни на преките плащания, е, както са изчислени за предишните години. Като, разбира се, ще разгледаме съвместно всички бюджетни редове. Е, председателят, благодаря, скъпи колеги. Мисля, че беше много ясно. Джордж Лайън поиска думата. Uh, uh, благодаря, господин председателю оценявам приноса на Джовани. Това предложение ни отвежда към много интересни теми. Предложение за намаляване на плащанията по ОСП. Това се основава на таваните, които бяха одобрени на, по време на среща на 7-8 февруари. Има установена процедура, освен ако ако а, не бъде постигнато споразумение а, до края на юни и тогава трябва да бъде взето решение с колко да бъдат намалени плащанията. Докладчика казва, да, ако аз отговоря на това, откликна на тази процедура, аз всъщност одобрявам цифрите, които са включени в МФР и са одобрени по, по време на срещната на 7-8 февруари. Значи, а, а, въпросът е дали да се ангажирам с тази процедура или не. А, тук обаче е взето решение цифрите да се основават на старата МФР, цифрите предложени от комисията контактната група обсъди всичко това и каза, че ние не трябва да се ангажираме с тези цифри, докато не бъде прията МФР. Но ние като бюджетна комисия трябва да, да имаме виждане по въпроса дали се, ще се ангажираме с тази процедура или не. Ако не стане а, така, то а, може да стане така, че решението да бъде взето едностранно края на юни от комисията. Трябва да проведем дискусия по, по тази тема да видим какво ще е решението на парламента, свързано с неприемането на бюджета за 2013. Е, Ян Мулдер. Да, това е много хубав въпрос, по който ние трябва да вземем. Е, горе-долу и аз това мога да кажа. В различните групи е, ние обсъждахме въпроса, обаче е, преговорите по МФР са в задънена улица. И ако ние одобрим това, е, пряко се съгласяваме с, с заключенията е, от 7-8 февруари. Те са политически факт, всъщност. Не можем да ги променим. Не знам от конституционална гледна точка. Не знам е, това, което каза Джордж, но смятам, че това е много опасен прецедент, е, защото който, е, ако комисията приеме заключенията на съвета, не пряко иска и парламента да го направи. И ако ние кажем да на това нещо, е, е, съвета ще ликува защото ще кажат, че в края на краищата парламента не е чак толкова сериозен, защото като се стигне до парите, те приемат всичко. Така че положението е много трудно. И аз си имам мнение и ще ви го кажа, но след като изслушам всички, Вайло Калфин. Благодаря, господин председател. Не разбрах съвсем логиката за намаляването на плащанията и по такъв начин ще бъдат засегнати земеделските стопани. Това решение ще означава ангажимент, който ние ще поемем по време на преговорите за МФР. Ако не се съгласим, то тогава има автоматичен механизъм или не автоматичен механизъм, ами всъщност комисията ще направи каквото сметне за добре. Добре е да дадем предложение. Добре е да внесем в текста или резерва преди да бъде постигнато споразумение за бюджета за 2014 и за другата половина. И освен това, трябва ясно да се заяви, че това не трябва да засяга решенията, свързани с МФР и бюджета за 2014 година. И след това да видим какъв е механизма за преразглеждането на тези цифри. Това, което предлага Джовани, е добре. Ако няма споразумение, това ще е 2013. Но ако имаме споразумение, това ще са цифрите на съвета какво ще се случи, ако има нещо по средата. Ние се споразумеем обаче по други цифри, по други суми. Трябва механизъм да бъде въведен така, че да можем да се върнем към взимането на това особено решение. Освен това ще ни е нужна и помощта на правната служба. Трябва да заемем позиция въпроса. Юта Халк има думата. Благодаря. Това, което казаха колегите, е достатъчно. Няма какво да допълня. Но ам, искам а, да призова сега комисията. Те са полудели. Искат да ам, предложат нещо, което е се основава на предложението на съвета. Не знам колко често сме говорили с комисията, че Европейския съвет няма закону, не е орган, който може да има правомощие за взимане на законодателни решения. Не, Смятам, че това е невъзможно да казвате нещата такива каквито са и да предприемат каквото те считат за добре дискусията е водена на различни нива и в моята политическа група имаше представители, които казаха да, обаче пък комисията трябва да направи нещо независимо какво е това. Да, е, имало е различни възможности и, и трябва обаче всеки да се придържа към договорите. казано е, когато нямаме МФР, и не можем да започнем нови преговори за МФР, то тогава има специални разпоредби, има една база, има една основа, която трябва да използва комисията. И Европейския парламент обаче не защити опозициите си. си. Ивайло каза нещо точно сега, че когато и постигнем споразумение, тогава трябва отново да има корекции, да има промени. Но просто ме подводява това, че комисията всеки път ни забива ножа в гърба. И има писмо от Анастазиадис, който е премьер на Кипър. Е, президент, извинете, поправя се оратора. Президента на Кипър е изпратил писмо, в което той моли а, Кипър да получи повече пари за регионална и структурна политика. И Барозо казва, съветът е решил, че повече пари няма. Извинявайте, обаче къде се намираме? Това е невъзможно. Преди две години, преди половин година, преди година и половина ни беше казано, че комисията трябва да поеме ролята на един съвсем искрен и честен посредник и брокер. Обаче как се справя комисията с тази роля? Oui, effectivement. Да, наистина. Между другото, същата тази комисия, ако в преговорите по МФР е предложим различни критерии за разпределяне на средствата от кохезионните фондове, за да позволим на Кипър и други страни да получат малко повече средства, и ако това бъде основното ни условие, без изпълнението на което забавим преговорите. Същата тази Европейска комисия ще простене, че това е скандално, че парламента пречи да се постигне резултат в преговорите. И тъй като Юта спомена това, искам да кажа, че бяхме доста изненадани от официалния коментар на Европейската комисия след съвета по общи въпроси в понеделник. Имаше съобщение в печата, в което комисията изрази задоволството си от заключенията на съвета по общи въпроси и каза, че вече всички условия на лице, за да се приключат преговорите по многогодишната финансова рамка. Те не са още почнали, представете си. И освен това, по време на този съвет общи въпроси, шестима министри поясниха, че техните правителства оспорват цифрите по коригиращия бюджет 2. Е, така че не виждам откъде проистича този оптимизъм в коментарите на комисията и едва ли не като че ли сме в навечерието на окончателно споразумение. Това е странно виждане за изпълнителната власт в Европейския съюз. Но Джовани искаше да реагира на коментара на Ян Молдър, доколкото разбрах. Кажи. Искам да отговоря на казаното от колегата. Беше зададен въпрос дали е, е, говорим тук за това ниво на средства в размер на 500 или на 5000. Е, това е произволна сума. Това е предложение, дадено по време на заседанието в съвета. Имаше предложение за 3000. Моето предложение е 1500 и то е свързано с дискусията, която водихме на друго място и дискусия свързана с реформата на ОСП има предложение за две различни нива на субсидии за селските стопани. Има система, която беше предложена от някои за сума от повече, по-малко от 1500 евро, но има и друго предложение за предвижена дерогация по отношение на ресурсите. А, има селски стопани, които попадат в обхвата на тази сума от 1500 евро. Тази разделна линия беше 1500 евро. Ето защо има формулировка, която обхваща под, нивата под 1500 евро. Е, обаче има друга формировка, която вече не е включена в предложението на комисията и в съществуващия регламент. Нещо обаче, което беше одобрено в Агри и в пленарна зала. и се обхващат другите земеделски стопани, които попадат в обхвата на сумата над 1500 евро. Има различни системи за субсидирането на селските стопани. Така, да се върна малко назад, като, каза, като кажа, че е очевидно, че комисията е предвидила една процедура, която е включена в разпоредбите, които съществуват в момента. В момента има хоризонтално законодателство по отношение на ОСП. Не знам дали се изпомняте, но това е една от процедурите, свързани с прилагането на финансовата дисциплина която пък се прилага от своя страна към преките плащания. Говорим тук, може би, че може да се приеме делегиран акт, който да се приеме по силата на Лисабонския договор. Някой пък го разбират като изпълнителен акт, защото това е просто изчисление и трябва да се приложи директно, да има пряко приложение когато вземем преди делегираните актове и промощната на парламента, не трябва само да се предвижат предвижда прилагането на финансовата дисциплина, а и къде се прилага а, тя. Ние трябва да, а, да решим обаче кой подход да бъде предприят. Госпожа Холмайер има думата. Искам да кажа, че е, и аз като Юта не одобрявам е, тази процедура за взимане решение до е, края на юни, въпреки че плащанията текат до края на октомври. Това е една система, която е, подлага на, на натиск с Европейския парламент, въпреки че ние а, приехме друг вид, а, а, друг вид прак 5000 евро. Сега говорим за 1500 евро. Тук не става въпрос за този прак, който включва в себе си административни разходи и така нататък. тук говорим за друг, за друг прак. Ам, Говорим за средства, които в някои държави се използват при изварени ситуации, в други пък не. Трябва да мислим и какво ще се случи между държавите членки при взимането едно такова решение. Има смисъл, ако има само една единна система. Трябва да има баланс. Трябва да се спазва финансовата дисциплина и всеки спрямо дела си да получи а, съответната а, сума. И а, съответно тежестта трябва да бъде разпределена равномерно, а не само на някой а, гърбове да падне тази тежест. Комисията обаче пренебрегна изцяло решението на парламента. Това май това май не е случайно. Решението на парламента а, ясно включва в себе си тези 5000 евро. Комисията обаче а, е взел предвид само една част от тази ставка, но не и цялата ставка. И смятам, че в тази а, връзка комисията въобще не е такъв а, честен посредник или брокер. Не смятам, че това е, е нещо е, правилно. Не трябва предварително да се отнема възможността за провеждане на преговори. Няма основание сега е, е да е, е, се впускваме в някакви действия до края на юни, особено като се има предвид, че комисията пренебрегва решението на Европейския парламент. Говорихме и за нулеви ставки и за това, че държави членки трябва равномерно да бъдат включени в тази бюджетна дисциплина. Тук искаме да включим механизми, които не са препоръчителни. Така че, господин председателю, аз споделям мнението на Юта Халк. <laughs> Très bien. Donc nous notons que Monica est d'accord avec... Е, Моника е съгласна с Юта, без да е чула какво каза Юта всъщност. Разбрах. През, когато двете са заедно в залата, още по-хубаво ще бъде дебат. Силано Переза от комисията беше обвинен. Има правото да се защити, господин директор. Благодаря, господин председател. Ай, просто искам да реагирам на някои от направените коментари. Както каза и вашия докладчик, предложението на комисията проистича от съществуващото законодателство. В случай, че разходите по ОСП са над съществуващите тавани, комисията е длъжна да направи предложение за да наложи системата за финансова дисциплина и да а, съобрази плащанията с предвиденото в законодателството. Актуализацията се прави по отношение на преките плащания. Комисията трябва да направи това предложение до края на март на на следващата счетоводна година. Предложението трябваше да е готово до края на март 2013 година. То беше представено в срок като предпазна мярка на този етап. Защото ако не бяхме спазили срока, можеше е, равнището на разходите да надмине приетите тавани и за момента всъщност се водехме от а, е, е, изводите на съвета и за това комисията предложи не се чува в залата без микрофон. А, А, искате да повторя. Система за налагане на финансова дисциплина. И съответно парламента и съвета, съгласно законодателството, могат да се споразумеят по тази мярка за спазване на финансовата дисциплина до края на юни. И ако не се споразуме в този срок, комисията определя съответната ставка за корекция на директните плащания. Това е предвидено в законодателството в механизма. По отношение на прилагането на финансовата дисциплина към преки плащания под 5000 евро, причините да се предложи е, че става въпрос за справедливо разпределяне на усилията, при преките плащания. Освен това, предложението на комисията спазва и е, баланса между двата стълба на селскостопанската политика и съответства на предприетото в рамките на реформата на ОСП и с това, което предлага комисията по последващите стъпки в реформата на ОСП. Така че има една последователност и приемственост в предложенията на комисията. И пак ще кажа, предложението за задействане на механизма за финансова дисциплина е предпазна мярка с оглед на всички несигурни е, резултати, които очакваме и комисията беше длъжна да даде това предложение. Благодаря. Bien. Е, Моника veut faire un commentaire. Моника иска да каже нещо. Заповядайте. Аз мисля, че никой не успорва факта, че комисията трябва да направи предложение и съответно това предложение се съобщава на съвета. От друга страна ни се предлага някакъв график, който не е необходим. Много са сбити сроковете. Виждам, че в комисията всичко се смесва просто настъпва голямо объркване. Това са две неща, които нямат нищо общо едно с друго. Просто трябва да се каже кои бюджетни редове се изключват, Тоест, всички съскостопански производители, които са под 5000, ще загубят по-малко, т.е. половината от страните ще плащат много, докато други страни нищо няма да плащат, за да могат да печелят от процентите и от разпределението на процентите. Смятам, че всичко това не е коректно. Е, това буди вълнение у парламента. Е, е, комисията вся раздор в парламента много умело. Джордж Лайан. Да, да, да. Всъщност довода на комисията, че това е нещо като предпазливост, защото ще има финансова дисциплина и съответни тавани. Така че за 2014 година таваните трябва да са по МФР. Това е проблемът. Това е проблемът. Дали по принцип можем да приемем, че това са окончателните цифри? Необходим ни е механизъм и Вайло Калфин каза как е, бихме могли да го постигнем. Трябва да сме сигурни, че няма да вредим е, на е, окончателния резултат от преговорите по МФР. Това е, е политически въпрос, а трябва да имаме и становище на правници. Председателят. Чудесно. Скъпи колеги, аз мисля, че първо е ясно, че трябва да бдим за това във всички бюджетни редове и за всяка политика, е, е, за кохезионната политика по е, коригираш бюджет номер 2. Това се отнася и за това, за което говорим в момента, и за общата сухостопанска политика. Е, средствата, с които разполага комисията, трябва да се управляват умело, е, за да не се е, налагат някакви допълнителни суми и тези суми от своя страна да не налагат промяна в многогодишните тавани. Таваните по многогодишната финансова рамка. Но, както казаха докладчиците и Джордж Лайен и Ивайло Калфин – в е, позициите, които ние заемаме на настоящия етап, бюджетната комисия дава становище, комисията по селско стопанство води преговори по същество. Ние трябва е, да не вземаме позиции, които да поставят под заплаха общия баланс е, в преговорите на МФР и които предпоставят окончателните цифри, които ние ще предложим при преговорите по МФР. Аз е, разбирам, че е, докладчика предлага да се позоваваме на цифри е, посочени от Европейската комисия, това да бъдат референтни стойности, а не да се позоваваме на цифрите, които бяха предложени от съвета среща на държавните глави на 8 февруари. Разбира се, окончателната цифра, която трябва да се включи в регламента, е цифрата, която ще проистече от преговорите по МФР. Нали това предлагаш? Би ли могъл да, да уточниш, за да съм сигурен, че няма никакви недоразумения? Е, Кяго. Да, ясно е. че а, ние не а, стоим здраво на една стабилна основа. Има предложение, което ни е предоставено от Европейската комисия. Разполагаме с заключенията на съвета, които познаваме от пресата. Но а, не знаем а, какви ще са сумите и цифрите в крайна сметка. Трябва да бъде приложена финансовата дисциплина и то обаче е, това става с е, цифри и суми, които ние разбираме постфактум. Разбирам, че е, комисията е, включва в своето предложение заключенията на съвета. Обаче тези заключения са само от страна на един от Е, преговарящите, които са седнали на масата на преговорите. И това е погрешно. Това е погрешен подход още от самото начало. Парламента не може да приеме финансова дисциплина, свързана с отпускането на тези суми, когато тази финансова дисциплина е ам, наложена само страна на едната от участващите страни. Не можем да внасяме корекции само по една функция. Трябва да обхваща тези корекции всичките функции. Трябва да си имат предвид и съответните тавани. Това може да е аргумент, свързан с нашата позиция. На следващо място – Ако а, не се стигне до а, споразумение, свързано с МФР, то и бюджета за 2014 година ще трябва да се члява за основа на бюджет 2013 година и тогава финансова дисциплина няма да въжи. Това ще е едно доста ам, твърдо решение. Благодаря много, колега, за всички тези уточнения. Нормално, en ce qui concerne le calendrier. По отношение на графика, по принцип, крайният срок е 25 април по обяд. Утре. Крайен срок за изменения. Може би е малко кратък за този срок. Ако се направят измененията на някои от основните езици в парламент. Колко още могат да се внесат? А, още може да се удължи с ден. 26 април до обяд, като измененията да бъдат а, съставени на английски. На следващото заседание 7 май ще гласуваме текста, така че комисията в селско стопанство да гласува на 20 и да се внесе текста а, на пленарното през юни с, редом с всички други въпроси, МФР, коригиращи бюджети и прочее. Благодаря на Джовани, който днес имаше сериозна работа. Точка 10. Представене на информация за работата на съвметната работна група на бюрото и и на комисията по бюджета. Имате ли, ще кажете ли нещо? Uh, thank you, uh, President. Uh, Благодаря, господин председателю. Искам да докладвам за срещата, последната среща на нашата съвместна група нашата работна група се фокусира върху 7 области които а, са предложени от генералния секретар и от бюрото за области, в които могат да се предприемат и економи. На срещата, която присъствахме преди няколко седмици, генералният секрет предложи да има оптимизиране на писмените и устните преводи. Ам, включително в Комитета на регионите, Социално-економическия комитет. Има потенциални економии в размер на 20, повече от 25 милиона на година. Те могат да бъдат реинвестирани, за да се засили консултативната и законодателна дейност да се засили дейността на службите, включително на Комитета на регионите и Европейски економически и социален комитет. Смятам, че ще постигнем споразумение с политическите представители на съответните комитети, които споменах. Споменах и тези 25 милиона евро. Е, ще се види къде да бъдат е, реинвестирани, така че да се постигнат е, най-ефективни резултати. В момента предложението е тези економии да бъдат реинвестирани за засилването на въпросните три институции. Благодаря, колега. Благодаря на всички. Всички групи искаха да имаме отчет за работата на съвместната работна група, която постига много добри резултати. Сега стигаме до гласуването. Някои колеги напуснаха залата и Вайло излезе. Може би ще ще би било добре да се върне за Волта, защото той замества и Дерек Волн, докладчик по измененията за бюджета на останалите институции. Започваме с трансфера по основния бюджет за 2013 година. Преводите. Джовани Лавия, докладчик. Всъщност става Въпрос за три превода 5, 6 и 7. Мобилизиране на резервния фонд за спешна помощ на обща сума 15 милиона кредити за участие, кредити за поети е задължения и 10 милиони in impegni и e 3,5 in pagamenti. За Сахел 38 участие, 12 заплащания. Сирия 65 за поети задължени и 19,5 за е, заплащания. С оглед на хуманитарния характер на тази спешна помощ и сериозните кризи в региона, това е много важно. За Сахел най-тежкия пер... това е най тежкият период. Тогава има суша, глад. Това е сегашния сезон и последиците ще са драматични. Затова трябва да се гласува незабавно за такива, за тези преводи. Благодаря, Джовани. Комисията по развитие има положително писмено становище, което сме ви раздали в досиетата, в папките, с писмо от председателя на комисията. Когато става въпрос за такъв крайно спешен проблем, комисията ме информира по телефона и аз поех задължението бюджетната комисия да направи всичко възможно бързо да гласува за да може коми... Европейската комисия да не загуби едно денонощие и е, конкрет, директно да разпределя помощта на заинтересованото нуждаещо се население в този трагичен период. Сега ви предлагам да гласуваме Амблок трите превода. Кой е за? Е, против? единодушно се приема. Благодаря ви. Много е важно при спешни случаи да има такова единодушие. Остават ни е, е, друг трансфер. Един. Други институции. Господин координатора замества докладчика Ивайло. <coughs> Благодаря, господин председател. Това е трансфер, който е свързан с бюджета на Европейския економически и социален комитет. Става въпрос за малка сума от 5000 от 35 000 евро. Всъщност това са трансфери от службите за превод към прав, към юрисконсулската служба и тъй като сумите не са големи, ви предлагам да ги подкрепим, да ги гласуваме. Добре, няма въпроси. Никой няма какво да каже в такъв случай. Подлагам на гласуване този трансфер едно-едно. Кой е за? Благодаря. Против? Никой. Въздържали се? Приема се с единодушие. Скъпи колеги, ние изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието. Насрочвам ви среща на следващото заседание на 7 май.